Hölgyeim és Uraim, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tisztelettel... novo, dobar den na всички! Dobar den! Откривам заседанието. Имаме няколко точки, свързани с констативни посещения – от миналата година. Първото е посещение в Лондон. Проблема körével kapcsolatban. Еза петицио а социал... Става дума за осиновявания. Това е една петиция, която е включена след искане на социалистите и демократите. Докладчикът е тук в залата. Всъщност тя току-що пристигна, госпожа Мици. Of course, of course, yes. Е, miután е, a kedves kolléganőnknek egy e, pici időre van szüksége. И така, колегата Мици има нужда да излезе за секунда, затова бих помолила госпожа Тарагона Феноса от Европейската комисия е, да ни каже няколко думи за тази петиция. Заповядайте. Thank you, Chair. My name is Marta Tarragona. Казвам се Марта Тарагона Феноса. Работя в Европейската комисия и е, ръководя екипа за защита на децата. Искаме да благодарим на комисията по петиции за последващите действия след констативното посещение в Обединеното крало, що се отнася до осиновяване без съгласие. Както вече каза Европейската комисия, Европейският съюз няма компетенция по този тип семейно право, както и за ролята на органите за закрила на детето в държавите членки, тъй като те са с тяхна отговорност само. Осиновяването а, по учредителните договори не дава правомощия на комисията да се намесват в тези случаи. Може да се намеси само ако става дума за европейско право за осиновяването трябва да се зачитат е, най-добрите интереси, най-високите интереси на детето по Конвенцията на ОНЕ за правата на детето. Всички държави членки са подписали тази конвенция. Международните стандарти не означава обаче, че не може да се успорва осиновяването Понякога има осигуря... осиновяване без съгласие, когато не могат да се намерят родителите. Решават се нещата адхок. Трябва да се зачита правото на детето да бъде изслушано. В случай на осиновяване без съгласие на биологическите родители, държавите членки и техните съдебни органи трябва да направят така, че основните права са зачетени и уважени по националното законодателство и задълженията в международен план, свързани с правата на човека. Когато има елементи на трансгранично осиновяване, европейското законодателство и регламент регламента Брюксел 2, което сега се преразглежда, управлява само въпросите с юрисдикцията, както и изпълнението на съдебни решения в друга държава членка. Този регламент дава правила, свързани с осиновяване на дете в друга държава членка, 56 е, член, но изключва осиновяването от обхвата си. По време на преразглеждането на Брюксел 2, препоръките на комисията 5 да се опростят нещата за преместването на дете при родители, които да се грижат за него, също е взето предвид. Могат да се вземат защитни мерки, но държавите членки отговарят за това. Националното законодателство е приложимо. Всички държави членки, включително Обединеното кралство, са част от Конвенцията за защита на детето от Хага. 7, 8 и 9 форум за правата на детето се съсредоточават а, върху защита на детето в националните системи. Също така има и 10 принципа за интегриране на системите за защита на детето. Нужно е да има по-добри мерки за превенция, за не се разделят децата от родителите. Също така и системите трябва да си сътрудничат една с друга. Европейската комисия по програмата за права и гражданство изгражда капацитет в съдилищата, както и агенцията за закрила на детето. Има винаги вземане на предвид на международните стандарти, както и принципите за интегрирани системи за закриване на детето. Благодаря. Обръщам се сега към колегите. Първа е госпожа Мици, заповядайте. Благодаря, председателю. Е изключително емоционална и тази тема, пък е важна. Имахме констативно посещение в Лондон преди няколко години. И това показа, че има много проблеми, които трябва да се решават, които са отвъд и над внесената петиция. Имам няколко въпроса към комисията да видя какво се е случило тогава насетне. Питам се дали комисията има данни или статистика, за да направи общ преглед на въпросите, свързани не само с осиновяване без съгласие в национални случаи, но и по-общо семейното право, за да може да има сравнение между отделните държави членки. Също се питам дали комисията има информация за това дали семейните съдилища изпълняват Виенската конвенция на процедурите и дали консулствата са информирани своевременно за трансгранични случаи, които включват граждани съответната държава. И не на последно място, комисията предприява ли е мерки, както, се препоръч... както препоръча нашата комисия, да изготви съответни насоки съсредоточени върху сътрудничество между системите за закрила на детето. Те трябва да бъдат вземани предвид на всички етапи от всички служби. Uh, Нека се обърна към колегите. Никой не проявява интерес. Ще ви помоля да отговорите. Yes, thank you, um, Chair. Благодаря, председателю и госпожо Мици. Що се отнася до вашите въпроси, за съжаление, колегите, които се занимават с Брюксел 2 и международното частно право, не могат да присъстват днес, така че ще предам въпросите и те ще ви отговорят писменно. Що се отнася до последния въпрос за интегрираните системи за закрила на детето, аз прочетах какво мислят те по този въпрос в изказването си. Каква е вашата препоръка? Да оставим ли отворена и да изчакаме отговора? Да, председателю, искам тази петиция да остане отворена и да изчакаме удовлетворителен отговор от Европейската комисия. Всички ли го приемат? Чудесно. Остава отворена тази петиция и чакаме. Благодаря. Машодик, мои иманг. Следващата точка от дневния ред е свързана с констативно посещение в Испания – Имаше документ след това констативно посещение. Става дума за реките Ебро и Тахо използването на води от тези реки. Аз бях ръководителя на делегацията при това посещение. То бе през 2016 година. Това, което мога да кажа е, че проведахме много структуриран диалог тук, заседанието на комисията по петиции. Смятам, че докладът ни е отличен. Испанското правителство предприе определени стъпки след нашето посещение и онзи ден установихме, че комисията е започнала процедура срещу Испания, тъй като испанското правителство не е взело всички необходими мерки, така че започнала е съдебна процедура. Говорим за изключително важен диалог между Европейската комисия и испанското правителство. Групата на зелените в парламента поиска тази точка да е част от дневния ред. Ще дам думата на зелените, но преди това ще се обърна към Елиса Варгас Емеин, която представлява Европейската комисия. Може ли да ни кажете какво се случва, госпожо Варгас? Sorry, sorry, uh... Извинявайте. Грешка има. Тук са и заявителите от Испания. Извинявайте. Хуан, Рамон Еспо Агоряр и Матилде Фронтен. Заповядайте за 5 минути. En primer lugar, Не знаехме това, което току-що съобщи господин Чашки. Тоест, че е започната процедура също Испания не, не бяхме информирани. Не, просто искахме да кажем какво ние мислим за проблема. Дами и господа евродепутати, е, платформата за, за защита на Ебрис е социална платформа. Имаме за цел да защитиме делтата на река Ебро, която е третата най- екологично а, и а, зона за миграция на прелетни птици между Африка и Европа след Нил и Камарга във Франция. Има огромно био разнообразие и тази територия е защитена по най-различни начини. Става дума за територия, която е в проекта Рамсар, Зепа, Лика и част от Натура 2000. Има също така и много економически дейности и по-специално отглеждане на ориз, както и дейности свързани с рибарство и аквакултура. Как от 2015 година е и зона на устойчив екологичен туризъм. Можем да кажем, че тази територия е от огромно екологическо значение но и много уязвима и може просто да загине в един близък ден. През последните години след строеж, след строежите на много язовири, седиментите вече не се изливат в морето и това води до замърсяване на реката, тъй като няма достатъчно водни потоци по-малкото седименти и по-бавните потоци водат до постепенното изчезване на делтата на Ебро. За четвърти път представяме тук петиция и нашето искане е все едно и също. Испанското правителство излиза с хидроложки планове, които обаче не, не почиват на научни изследвания а, за защита на тази територия, където живеят хиляди хора. А, също така правителството не е взело предвид препоръките на вашата комисия от 2017 година. А, плановете на испанското правителство не взимат предвид всички разпоредби на рамковата директива за водата, директивата за местообитанията и директивата за птиците. Но новия план е всъщност едно копие на предишния и дори имаме чувство, че нещата ще се влушат още повече, тъй, тъй като бяха построени допълнителни язовири и включително бяха включени 450 хиляди нови хектара за поливане от реката. 200 нови язо, малки язовира бяха построени и това ще доведе до още повече задържане на седиментите в а, тези язовири. По този начин ще се намали приноса на фитопланктон, който е от огромно значение за рибарството и аквакултурата. Нещата се влушават през последните 10 години, но боим се, че нещата ще се влушат още по- повече, тъй като има тясна връзка между липсата на седименти и количеството и видове риби и а, е, без, а, е, молюски в тази зона. Е, същевременно е, има навлизане на, на солена вода е, в е, сладката вода на реката, като това навлизане е около 30 км до 40 км през лятото. А, а смятаме, че трябва да бъде приложен при принципа на предпазливост, за запазване на тази уникална екологична за Европа зона, която е от огромно значение както за хората, така и животните. Е, необходимо е да се види какви, какви са мерките, които могат да бъдат взети а, е, за смягчаване последиците от а, случилото се през последните години В точка 2 на доклада на комисията по петициите към е, есменското правителство се казва, че трябва да се вземат важни мерки. Също така в точка 5 се казва, че правителството трябва да работи в тясно сътрудничество с неправителствените организации и обществеността при изготвянето на, планове, на плановете. Но нещата не са се променили. Правителството изработва своите планове без да вземе предвид мнението на обществеността, както и препоръките на комисията. Също така са не се, не, не се вземат предвид точки 4 и 9 от препоръките на комисията относно допълнителни научни изследвания с участието на всички заинтересовани страни. Смятаме, че комисията трябва да се намеси за разрешаване на проблема, свързан с делтата на Ебро. От, е, от години нещата не са се променили и властите излизат с нов е, хидрологичен план, който е, не променя нищо. Крайно време е да се промени цяла, целият подход към управление на водните ресурси в Испания. Благодариме на Европейският парламент за това, че ни даде възможност да представиме още веднъж нашите е, виждания. Необходимо е да се предприемат всички мерки, защото европейското испанското правителство да изпълни ангажиментите си по силата на европейските директиви. В крайна сметка нашата петиция не, не е нищо особено. Ние просто искаме да се спазват е, правилата и е, законите, които са прияти тук в Европейският парламент. Ние сме готови да разговаряме винаги с всеки, е, за всеки план, който ще спомогне за опазване на биоразнообразието в нашия регион. Благодаря. Колегин. Колега. Нашите колеги искат ли да вземат думата? Eh, Добър ден, дами и господа между 8 и 10 февруари 2016 година Комисията по петициите посети Испания, за да види извършеното от испанското правителство и по-специално свързано с изпълнението на дирек... Марамковата директива за водите и директивата за птиците в региона на Ебро необходимо беше да се направи оценка на извършеното от националните е, власти след е, отправените препоръки към правителство. Е, през през януари 2016 година бе прият нов хидроложки план, който обаче, за съжаление, беше едно копие на предишният план. Като не, не, не, не, не, бях, не бяха променени нито целите, е, нито методите. Но за да не, върви, за да не бъда много дълъг, трябва да кажа, че ние, ние смятаме, че нещата само се влушават е, и има все повече и повече спадане на бреговете още веднъж повтарям, че новият, новият план е просто едно копие на предишния план и не са взети предвид нито една от препоръките, направени по време на посещанието. Е, нищо не се прави за защита на местообитанията и на е, препоръките, залегнали в е, Натура 2000. Не, също така не, не е извършено независимо проучване за да се определят нуждите на съответната територия, както и спецификите в управлението на водните ресурси на място. Също така не, не, не се е, взема предвид мнението на обществеността, както изисква член 14 от директивата. Е, резултата е едно, една замърсена вода, лошокачествена вода, която се застоява и това има отрицателни последици за видовете. По този начин се нарушават разпоредбите на директивата за птиците и за опазване на горските ресурси. Второ, в девети член на рамковата директива се, се казва, че държа, държавите членки трябва да опазват а, своите а, брегове и техните ресурси. Но не, не недостатъчните водни, водни потоци, изливащи се в морето, имат отрицателни последици и модела за, за развитие е абсолютно неустойчив. Поредните правителства са създали един економически модел – който води до намаляване количеството на водата, интензивен град, интензивно градско развитие и неустойчив туризъм. Тоест, всяка година се губят стотици хиляди кубически метра вода, една, един ресурс, който постепенно ще изчезне. Този модела на развитие би могъл да бъде жизненоспособен, ако се предприемат мерки за обесоляване на водата. Още веднъж прави, прави, прави, испанското правителство не, се, не изпълнява своите ангажименти за опазване на бреговете. Смятаме, че има 40% загубване на ресурси, както и, не, и неправилно използване на средствата по време на сушите през 2014-2017 година. Има по-скоро политически интереси и търговски интереси, които доведаха до намаляване на качеството на водата на река Тахо и Ебро. И от 80-те години насам с 48% се намалиха хидра... Е, водните ресурси на река Тахо. Спрямо предвиж, съгласно предвижданията, е, това намаление ще бъде все по-голямо. Това ще има не само екологични последици, но и економични, економически последици за е, селата, намиращи се наоколо, както и за Толедо и Оминия, които са два града, записани в списъка на а, ЮНЕСКО. Нещата не могат да продължат а, както сега и за това искаме предвид това, че испанското правителство, испанските власти не изпълняват своите ангажименти, бихме искали тази петиция да остане отворена и да се предприеме процедура за нарушение от страна на Европейската комисия срещу Испания, а Европейският парламент да извърши, да проследи извършеното от испанското правителство в областта на пречистването на водата, защото без пречистване на водата няма да има решение, което да бъде екологично устойчиво. Искам да ви информирам, че този документ може да бъде много полезен за нас. Давам думата на госпожа Аналин. Заповядайте. Gracias, Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря на жалбоподавателите за информацията. Първото, което искам да кажа е, че комисията взе предвид препоръките и заключенията от вашето посещение в региона на река Ебро и Ташо и тези препоръки бяха взети предвид в, а, при оценката на, на положението и а, при, на, в нашите взаимоотношения с а, испанските власти. също така бих искала да ви кажа, че комисията ще публикува а, в скоро време вторите планове за управление на водните ресурси, както и отчет, в който са описани системните проблеми, с които се сблъсква испанското правителство и неизпълнението на ангажиментите му що се отнася до речните басейни на Евро и Ташо. Това е в момента правиме е, оценка на съдържанието на вторите планове за управление и е, правиме оценка на това дали е, разпоредбите на съответните директиви са залегнали в целите на плановете. А, е, също така сме направили и спец... специфични а, е, препоръки и, но мога да ви кажа, че препоръките, които направихме в първи отчет, продължават да бъдат валидни. Що се отнася до оценката и заключението ни, комисията ще, ще реши дали има достатъчно научни доказателства за а, предприемане на някакви мерки и ще направи оценка на съществуващите инструменти. Е, съще, същевременно има няколко заведени дела пред е, национални съдилища, свързани с е, този проблем. В подобни случаи комисията и, и предвид това, че националните съдилища са тези, които трябва да вземат решение относно прилагането на европейското право в съответните страни членки, е, комисията ще се въздържи да се намеси до, е, докато съдилищата излезат със своите решения. А, колкото до процедурата по наруш... нарушение, тя е свързана с парка Доняна. Благодаря ви, господин председател. И аз ви благодаря, колегата Валеро. Muchas gracias. Sí, yo también fui un... Благодаря. И аз а, участвах а, в а, посещението и мисията по делтата на река Ебро и Тажо. Що се отнася до Тажо, може би е едно от най-страшните неща, които съм виждала, защото там на практика вече няма река. Аз едно време там имаше една пълноводна река, а в момента има е, едно количество вода, което не надвишава 10 до 15 см. Е, всичко, което казаха жалбопредавателите е вярно, просто тази река е, е унищожена. Как е, как, как можем да върнем нещата назад. А що се отнася до а, а, имам чувството, че вървим в същата посока, така че трябва да направим нещо, за да не се повтори това, което се случи с река а, Тажо. Така че смятам, че препоръките, които направихме, тук в нашата комисия, препоръките, които направихме там на място, трябва наистина да се вземат на сериозно. Надявам се наистина, че комисията че ще вземе нещата в свои ръце, ще направи едно проследяване на последващите действия така че, за съжаление, не можем да кажем нищо повече в момента на жалбоподавателите. Чакаме отчета. А, а, е, и екологичните, екологичните мерки, свързани с осигуряване на водните потоци, са от огромно жизнено значение, особено за река Ебро. Може би обаче няма да има много скоро решение на националните съдилища и се боя, че може би много ще закъснееме може би комисията трябва да се задейства преди да сме свидетели на, на катастрофа. Се подрия tener una comisión independiente. Същевременно мисля, че трябва да се създаде една независима комисия или работна група за оценка на а, положението в региона. Сега ще мина на английски препоръчва едно задълбочено, независимо изследване на защитените зони, което да отговаря на целите от рамковата директива за водите. Искаме да се предоставят данни за преразглеждането на следващия цикъл на програмата за управлението на водите и да се създадат екологичните, се запазят екологичните потоци в Ебро и Тахо, Está Fundado también por, por la Unión Europea. Esto yo no sé. Не знам дали а, може да се, да се направи такова нещо сега и дали до сега е правено. Мисля, че не Мисля, че наистина трябва да има някак някакъв, а, някаква форма на сътрудничество с всички заинтересовани страни, включително и с асоциациите на гражданското общество. Така че бихме искали комисията да направи нещо, за да може Испания да се промени и да има малко по-модерно виждане за управлението на речните басейни. Сега не знам какви, в, дали в разговорите, които сте провели с испанските власти, сте така почувствали някакво желание нещата да се променят и да се предприемат допълнителни действия. Благодаря, Роза. Благодаря, господин председател. Да, Става дума на една а, процедура за нарушение, което обаче е за а, случващото се в парк Доняна. Няма нищо общо с а, това, за което говорим тук. Аз а, участвах в а, мисията, разговаряхме с жалбоподавателите, с различните платформи, а, с местните власти за положението в делтата на Евро и Ташо. Първият цикъл, знаете, на първия план беше от 2009 до 2015 и другия трябваше да бъде 2015-2021. Сега, първия, първия план не беше осъществен, така че всъщност двата плана се, е, се осъществяват едновременно. А, плана беше одобрен от Националната комисия за водите а, и този план беше подкрепен и от, от всички неуправ... неправителствени организации и екологични организации. Същевременно обаче плана беше и прият от а, съвета на министрите, което означава, че предварително са участвали представители на автономните територии и на, на най-различни власти. 1250 организации са, у, са участвали в изработването му, взети са предвид над 7000 мнения и становища и наистина и, така имаше а, много широко участие и тези планове бяха подкрепени а, на практика от 80% от заинтересованите страни. В плана има мерки за подобряване на нещата, особено във втория цикъл. комисията е отправила препоръките си, забележките си. Така че, струва ми се, че сме тръгнали в правилната посока. и а, раз, а, разпределението на правомощията е балансирано, защото знаете, че а, някои а, задачи са в правомощията на автономните власти, други на на централизираната власт и така нататък. Така че а, пред, струва ми се, че това, което е записано в а, нашият а, доклад и отчет а, върви в правилна посока, нещата са взети в а, ръце и но вярвам на властите. Сега аз не говоря в момента за някое правителство, защото това правителството днес няма, вероятно няма да бъде правителството утре. Става дума за властите, за автономните власти и за всички от тези, които отговарят за решаването на тези проблеми. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях и не можах да чуя изказването на комисията. Благодаря за получената информация. Аз много добре познавам тези региона на Ебро и Тахо, тъй като идвам от там, знам и какви са проблемите, още, още повече, че споделяме информацията с комисията. Исках само да попитам има ли някакви по-конкретни планове, свързани с, точно с този басейн? И има ли някакъв начин да помогнеме? Искам също така да ви припомня, че още веднъж се сблъскваме с следния проблем. Това са реки в Южна Европа, които са много специфични, които са пълноводни през зимата, но също така са ем, много често е, страдат от засушаването през лятото през зимата има наводнения тази година малко по-малко, но като, като, като цяло биват заляти полета и обработваема земя и това естествено има отрицателно влияние върху реколтата. Но Ние, разбира се, подкрепяме мерките, предложени от комисията и по-специално тези, свързани с осигуряване на питейната вода. Но, когато говориме за управлението на речния басейн на Евро, всеки път а, се сблъскваме с един и същи проблем. А, замърсяването на речното дъно и на седиментите. До сега все още не не, не, не, не са взети мерки. Струва ми се, че може би има необходимост да се изработи една директива за замърсените почви, защото в крайна сметка става дума за качеството на храната, на водата. За защото едно е, не, едно е качеството на водата, но то зависи много тясно от качеството на почвите. Така че а, та, има замърсявания в региона, които допълнително а, замърсяват и водата. Така затова питам комисията има ли така в графика си а, записано предложение за директива за замърсените почви. Благодаря, и днес. Виждам, че нещата са ясни. Трябва да остана отворена тази петиция по вашите препоръки поне. Yes, uh, they were here formed... Имаше някои въпроси към Европейската комисия, но мисля, че би било по-сериозно да поискаме писмен отговор. Пис... Две писма искам да се изпратят. Едно на испанските власти и едно на Европейската комисия, което да почива върху вашите въпроси. И продължава диалога. Благодаря ви. Две минути на вносителите сега. Заповядайте. Две минути имате. А както искате. е, интервендре, я се Аз ще взема думата, казвам се Сузана. Първо, благодаря за това, че оставяте петицията отворена. Проблема с хидроложките планове и управлението на водните ресурси е проблем, който е вездесъщ и постоянен. Бих, бих искала да, да ви кажа, че ние гражданите бяхме много разочаровани от това, че а, че не може да се вземат е, някакви мерки преди националните съдилища да излезат с е, решение. Защото е, чакахме три години и се обърнахме към вас точно защото националните съдилища не излезаха с някакво решение. Така че през последните две години се, се планираше следващият цикъл. Но в времето тече и всъщност докато се стигне до някакво решение, ще, се, ще, се, ще, ще трябва да вече да е бил изработен следващия план и комисията ще каже, че тя е дала своите е, преп, преп, препоръки и за изработването на план. Но е, до сега забелязахме, че правителството въобще не взема предвид препоръките на а, комисията и на обществеността. Чувстваме се нещо като а, а, хамстери или като, като морски свинчета, които се въртат в своя кръг. А, сега, нека, нека не забравяме, че водата не е само един а, економически ресурс. водата също е, е природен ресурс, който е много важен за е, биоразнообразието си. За биоразнообразието. Представете си брега и а, свличането на бреговете около делтата на река Ебро. Представете ли си до година на също, по същото време просто пейзажа ще се е сменил, ще е имало а, с, а, с, спад на брега, свличане на терена. Така че ние се чувстваме някакси уязвими и не. Е, и, и, и, нещастни от това, че не можем да предприемеме нищо. Първо, Искам да благодаря на комисията за това, че остава а, тази комисия отворена. Госпожа Валеро правилно каза, че река Тахо и делтата на река Тахо вече са почти изчезнали и а, поне да се, опиш, да се опитаме да запазиме делтата на евро. Е, търговските, е, меркантилните интереси не трябва да е, вземат връха. Климатичните промени, на които сме свидетели – правят така, че модела, който в момента се прилага, просто не е устойчив. След, в следващите години просто ще, ще изчезне водата. Е, така че благодарим ви, че е, жалбата и петицията остава открита, но комисията ни съобщи неща, които знаеме. Да, че е, испанското правителство не приема, не е не направило необходимото. Сега, имаме разни. Има, това, това, това, което искаме е да се прилага европейското законодателство – просто да се изпълняват разпоредбите на, рам, на рамковата директива за водата, за да може да се запази река Ебро. Река Ебро, която е много важна за е, управление на водните ресурси в цяла Испания. Както каза нашата другарка. Не, не, не можем да чакаме всички ресурси да се изчерпат. Не, не, не можем да, да изчакваме и да бъдат изчерпани всички е, средства, както каза комисията, защото времето тече. За това а, е, се обръщаме към, към комисията е, по петициите да остави петицията отворена, а към Европейската комисия да бъде активна и да а, помисли дали не може да се предприеме процедура за нарушение срещу а, испанската държава, за да се изпълнат разпоредбите на директивата, рамковата директива. Благодаря ви. Следващата точка. Следваме а, последващите действия след констативното посещение в Словакия. Now? Yes, of course. Да, да, разбира се, заповядайте. По-добре ще е писмено, за да има време, но заповядайте да реагирате устно. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Да, наистина ще чакаме конкретни въпроси и коментари, но трябва да ви още веднъж повтарям, че ще публикуваме отчети с е, свързани с плановете, хидроложките планове. Е, тези отчети ще бъдат публикувани в близките дни. Там има много конкретни разчетия и е, има много конкретни и препоръки и забележки, свързани с опазването на е, бреговата линия и качеството на вода. Продължаваме с констативното посещение в Словакия. Ще говорим не само за Словакия, но и за Румъния и за България. Ръковителя на делегацията в Словакия е Сесилия Векстрем тя препоръчва да изпратим три писма на словашкото, на румънското и на българското правителства, като поискаме нова информация. Представителя на генерална дирекция Регио или заповядайте. Благодаря. Европейската комисия проследи препоръките, които получихме от този доклад. Отбелязахме си тези препоръки. Имахме контакти с агенциите за основните права, за да видим дали може да решим проблемите. Ние извършваме мониторинг върху случващото се в Словакия, Румъния, България и другите държави членки и това е документирано в докладите по държави. Следващия доклад за всяка една от държавите ще излезе след седмица. Там има и списък с инвестиции и приоритетите за инвестициите за следващия програмен период. Също се отнася и за този процес. Следим отблизо предложенията както и потребностите. На следващо място инвестираме в този процес в съществуващия програмен период. Investments into uh, E Става дума за финансиране и от фонда за, развитие, за регионалното развитие и от социалния фонд. Социалния фонд се инвестира повече върху надзор и обучение, докато фонда за развитие на селските райони се съсредоточил върху инфраструктура за деинституционализация. Въведахме също и предварителни условия за изпълнението на фонда. Има такова предварително условие – Искаме административен капацитет за изпълнение на Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания и извеждането на тези хора от институции, от домове. Взели сме предвид препоръките на доклада, когато разглеждаме исканията за проекти, разглеждаме и програмната документация. В Словакия вече 6 пъти се организират а, а, кампании за проекти, 6,7 милиона общо са тези проекти. Следващ такъв а, призив за нови проекти ще бъде отправен. Имаме ясна дефиниция за това какво искаме да подкрепим. Имаме ограничение също на ограничение максимално на 20 човека, извинете, 12 човека на сграда, докато в законодателството на Словакия пише 40 човека в сграда. Има трудности за това с изпълнението на тези мерки, тъй като бенефициарите отказват да се подходи така рестриктивно що се отнася до парите на, коми... на Съюза. Това е което мога да кажа за случващото се и последващите действия по този изключително полезен доклад. Благодаря ви. Някой друг от колегите? Няма. Напълно съм съгласен. Аз съм словак, така че това е положително развитие, наистина. Искам да припомня искането на госпожа Викстрем да се изпратят три писма на правителството на Румъния, България и Словакия за допълнителна информация. Да, да, добре, да. Само три писма. Добре. Следващата точка е констативно посещение в Швеция. Той идва от НП и АОД. Аз бях председател на тази делегация. Имаше големи проблеми в Швеция, свързани с даване на ЕГН на европейски граждани. Има положително развитие. Госпожа Викстрам обаче не е много удовлетворена. И за това сега ще дам думата на подалите петицията Антони Валке. Заповядайте. Имате 5 минути. Uh, Добър ден, благодаря на всички. Благодаря, че ни поканихте за това изслушване, за да обсъдим този проблем за ЕГН в Швеция. Аз съм юристът е, от Клиниката за правата на човека и тук е Вибрацио Витория, който е предишния юрист в Гьотеборг на съответния център. Както знаете, този проблем вече тече от 10 години. Първата петиция, която получихте тук, е от 2010 година. Проблемът е свързан с това, че светските власти отказват да издават данъчни номера на граждани, които правомерно живеят в Швеция. Има много граждани, които учат или имат краткосрочни договори или искат да живеят в Швеция, за съжаление не биват регистрирани със съответен номер от данъчните власти. Защо е проблем това? Защото всеки един, който живее в Швеция, има нужда от такъв е номер, данъчен номер, за да има достъп до услуги. Националната камера под, на търговията потвърждава, че сега всички услуги е, в е, Швеция са свързани с този данъчен е, номер. Ако искате каквито и да е услуги, имате нужда от такъв идентификационен номер тип ЕГН. Голямата част от тези услуги са онлайн, те са цифровизирани и за това проблема се влушава за онези, които не използват такъв личен номер без такъв персон номер, както се казва на шведски, няма достъп до услуги. Този номер ви е нужен, за да отворите банкова сметка. За да получите от почтата колет. Да се запишете за на безплатни курсове по шведски. Да отидете на лекар в болница. И така нататък. Огромен е списъка от услугите, които изискват такъв номер. Без този номер нямате достъп до услуги. Проблемът е от, идва от правилата за регистриране а, като граждани. По този а, закон само хора, които могат да покажат че възнамеряват да останат в Швеция повече от една година, могат да се регистрират а, в регистъра на населението. Едно лице се смята за местопребиваващ там, когато прекарват свободното си време в Швеция поне година. Какво означава свободно време? Това означава, че си такъв, ако почивката ти или уикенда ти е прекаран в Швеция. Законът е направен така, че е, да живееш в Швеция по една година. Но как се прилага е, този закон от е, данъчните власти в Швеция? Всъщност това е проблема. Те залагат много рестриктивни условия на европейските граждани, когато трябва да покажат, че живеят в Швеция повече от година. Проблемът е, че европейските граждани нямат, ако работят примерно на краткосрочен договор или ако живеят дори повече от година в Швеция, получават отказ да получат такъв номер. Тъй като няма повече време, ще кажа няколко думи е, за някои от компромисите, които е, предлага шведското правителство. Правителството казва, че трябва да се използва координационния номер, обаче това не е достатъчно, тъй като този номер не дава достъп до същите услуги. Отделните лица сега не могат да поискат координационен номер – той се дава само на унизи, които показват, че са живели 6 месеца в страната. Тоест, създаваме положение, което ще създаде пак проблеми. Има и други проблеми. Голямата част от а, частните доставчици на услуги не признават координационния номер, тъй като персон номера зависи от егенето, т.е. от датата ти на раждане, докато координационния номер добавя 60 към базата, към рождената ти дати. Съответно, то не може да се признае от да, базите данни. Предложението на шведското правителство да разшири ползването на координационния номер ще създаде само разходи за, граждан, за фирмите. Кой ще поеме тези разходи? Никой няма да иска да ревизира компютърната си система, само защото правителството е казало, че координационния номер – ще се издава на всяко едно лице. Това не е решение според нас. Обръщаме се към комисията по петиции. Да предприеме различни действия. Например, шведското правителство говори за определени доклади. Ние тези доклади не сме ги виждали. Отговорът на правителството показва, че тези правила на данъчните служби са ревизирани, но не се казва какви са тези ревизии, тези промени. Ние преразгледахме указанията и там няма никакви значителни промени. Така че, за съжаление, всички действия, които шведското правителство е посочило, че е взело, до момента не са решили проблема. И съответно искаме от комисията, е, петицията да остане отворена и да има допълнително изслушване по-нататък, за да може да се види какво се е случило, след като шведското правителство даде докладите. Благодаря ви за вниманието. Извинявайте, че си наскочих времето, но това е изключително важен въпрос, който силно се надявам вашата комисия да остави отворен максимално, за да се разреши. Благодаря. А сега искам да помоля Моника Мусха от Генерална дирекция правосъдие да даде своето становище. Благодаря. Комисията споделя о съгрешеността на господин Байки и това е причината, е, поради която комисията влезе в контакт с шведските власти. Ние се срещнахме с представители на шведските власти и направихме преглед на ситуацията. Проблемът с личния идентификационен номер е двустранен. Хората от една страна не могат да сключат лична застраховка, цялостна застраховка. Това е проблема е да се получи личен идентификационен номер и това и ние излязохме с насоки в тази област към шведските власти. Шведските власти признават проблема, но проблемът въпреки това остава. Хората не могат да получат ЕГН, ако лицето не стои по-дълго от една година. Комисията помоли шведските власти да намерят решение, да помислят за решения и да премахнат трудностите, с които хората се сблъскват. От една страна се използва координационен номер. Координационният номер в бъдеще, както се предлага от шведските власти, е, координационният номер ще залегне в, едно, в законодателство. Той би трябвало да стане по е, разпространен. Хората ще могат да подават заявление за координационен номер. Той ще стане по- устойчив и на базата на този номер хората ще могат да е, комуникират както с властите, така и с частния сектор. ще се направят, ще се положат усилия и частни фирми да приемат и да употребяват координационния номер. Лицата, които ще притежават този номер, ще могат да живеят в Швеция при условията, при които живеят лицата, разпол... разполагащи с СГН. Но все още не сме достигнали до тази ситуация. Ние ще продължим като комисия да следим развитието на ситуацията. Благодаря ви. Благодаря. Аз сега искам да помоля моите колеги дали искат да се изкажат. Да. Аз искам просто да кажа, че според това, което каза и комисията, това е важна комисия и естествено тази петиция трябва да остане отворена. Докладът трябва да бъде прият и да послужи за решаване на е, този така чувствителен проблем. Да, това предлага и госпожа Викстрюм. Ще продължим да поддържаме петицията, петицията отворена и ще очакваме реакция от шведското правителство. А сега две минути за господин Ваки или Фабрицио Викторио. Благодаря, господин председател. Ние ценим високо усилията, които бяха положени от вашата комисия и от Европейската комисия за постигане на решение на проблема. Основният момент тук е ангажиментите на шведското правителство, които трябва да придобият реално изражение – ако координационният номер се приеме като компромисно решение, трябва да има и съответното законодателство, което да се приеме. И то законодателство, което да е обвързващо и благодарение на което гражданите да могат да, да имат достъп до същите услуги чрез координационния номер, които услуги се предлагат и чрез личния номер но все още ние има, получаваме оплаквания от хора, които нямат достъп до здравни услуги поради факта, че нямат ЕГН. Така че е, все още нямаме една равнопоставена ситуация. Затова моля именно този въпрос, признаването на координационния номер, да остане в центъра на наблюдението на Европейската комисия. А сега Фабрицио Виктория също иска да каже няколко, а, няколко думи. Е, добро утро. Аз бих искал да споделя факта, че става дума за хора, чието права са нарушени и европейски директиви са нарушени. Прави се разлика между хора, които пребивават в Швеция е, до една година и такива, които живеят в Швеция повече от една година. Законът на Швеция прави тази разлика и прави разлика между правата на хората, които живеят повече и по-малко от една година в Швеция. Това не е приемливо. Не би трябвало да има тази разлика. Хората идват в Швеция, те живеят и работят там. Те трябва да имат ЕГН и да имат същите права като шведските граждани. А временният личен номер нарушава основните принципи на свободно движение. Благодаря. Решението е взето. Така е. А сега ще продължим с три италиански петиции. Михайла Пива, Масилиано Монтовани и Маурицио Цинези. Те са автори на три различни петиции, които обаче са сходни. Ще дам думата на Михайла Ивав за 5 минути. Моля, имате думата. Si sente, scusate. Grazie президенте, buongiorno a tutti. Добър ден. Благодаря, председателя. Тук сме, за да ви кажем какво се случва с търговска зона Арезе. Разширява се тази зона в бившата зона на Алфа Ромео. Това е план за реодистализация, който продължава. Става дума за заместване и промяна на ползването. Има търговски център, най-големият търговски център в Европа е там и се иска да се отвоят размерите на този търговски център. Не виждам слайдовете. И така, планът предвижда и днес ще ви говорим най-вече за този план. Ще има увеличаване на трафика, качеството на въздуха ще се промени, и е настоящия настоящия център и наблюденията върху него. След това какво се случва и замърсяването. Планът предвижда ето го. Това е снимката на този център и казвахме, че планът предвижда отвояване от 77 000 квадратни метра на 156 000 квадратни метра. Ето виждате, там ще бъде разширението. Това е планът от, 17, от 16 година, който не е променен. Нещата спряха, защото тримата кмета от трите кметства го спорят за мобилността в момента. Виждате и тази, този, тази връзка, която ще се построи. Част от тя ще бъде под земята, след това ще има малка сграда, е всъщност една сграда, която ще е нещо като зала. И след това виждате тук прогнозите за това колко коли ще минават. Сега има 43 252 МПС, които минават. Събота, неделя и петък. Когато се добавят тези допълнителни площи, ще има още 43 700 МПС-та, които ще минават. Стигаме до едно огромно увеличение, което е над 100% от 43 000 се минава на 89 000 преминавания на МПС. Това е най-замърсената зона в Европа. Милано, Падания, въобще е най-замърсената част от Европа. И за това всъщност сме ограничили нещата. Това са дейности, които привличат автомобили. Увеличението на площа ще доведе до повече хора. 15 000 места за паркиране са предвидени. Изпратихме ви данни, които са свързани до 2016 година с това, което се случва. 77 000 е, са частиците. Надминаха се за 94, 76 дни 16 година, а, а сега много повече. Тези данни са от местната агенция през август 18 година. Нещата се промениха, но нямаме предварителни данни, данни от по-ранни етапи. Централиния не работи 147 дни и от статистика преминаваме от един от най-замърсените региони към това да бъдем на последно място – Имаме средните стойности само. Ние сме малък град, който от двете страни има огромни магистрали. Едната до Милано, другата в другата посока. Кризата, която се дължи на трафика на МПС, е изключителен. Оператора на центъра. Наскоро приключиха наблюденията. Арпа ги проверява, операторът ги извършва. Той никога не е обръщал внимание на а, това, което иска Арпа. И съответно това не бе включен. Арпа постоянно им изпраща искания, но а, те нищо не правят. Публикуваха се данните от мониторинга, те трябваше да бъдат предоставени на конкретен линк който трябваше да даде възможност за това, но те нямат сайт и затова тези данни ги получихме с а, искане а, за достъп до данни в Ломбардия. Не ни изпратиха публичен линк. Това също поискахме. Имаме и данни, които са свързани с здравето на гражданите – от местните органи на Министерство на здравето. Има увеличаване в арезе на тумори и смърт от тумери. Тези данни не са пълни, защото а, трябва да бъдат актуализирани. Данните са изключително плашещи, защото има огромно увеличение предишните три години. След това има данни, които са свързани за хроничните заболявания с едно увеличаване от 50%. Тези теми е, се поеха от пресата, има интерес към това, няма мониторинг, и има много тревожни здравни данни. Тези данни, които са свързани с хроничните и сърдечно-съдовите заболявания, бяха променени от е, регионалния орган на Министерство на здравето. здравето. Лега Амбиенти казва, че трябва да се намали трафика и да има устойчива мобилност. Мога ли да ви помоля да говорите по-бавно заради устния превод? poco serve aderire a protocolli ARIA se poi si prevedono e si programmano attività che fondano i се дейности, които в крайна сметка ще насърчат трафика, тъй като за тях това ще бъде печалба. Няма нужда от това, ако тези планове не се предприемат действие. Това върви срещу директивата за въздуха и модел за развитие, който намалява в останалата част от света. Моля ви да има действие след тази петиция. The... Благодаря. Сега давам думата на господин Мантовани. Благодаря, председателю. Искам да ви благодаря за тази възможност. Вече се опитахме на различни места да получим някакъв отговор. Това, което ще ви обясним обаче сега, си върви напред и никой не му обръща внимание и не му се противопоставя. Целта на тази петиция, петиция е сходна на петицията преди и след нас. Става дума за това, че сме против един нов мол, особено в Болате. Продължава да бъде това около Милано, но в северната част. Ще се съсредоточим ето, върху два аспекта. Първо замърсяването, което вече чухме в предишната петиция. По-прости са слайдовете, защото знаем, че вие познавате много добре ситуацията с замърсяването в нашата зона и въобще в цялата равнина падания. На този слайд искаме да се съсредоточим върху зоната, за която говорим. Става дума за една зона, която е много замърсена и много малко се прави, за да се намали същото. Има санкции срещу Италия точно поради това и най-вече за този регион Ломбардия. Преместват се основните елементи за мониторинга – и се започват проекти, които ще видите малко по-късно. На този слайд показвам червената зона и виждате какво е замърсяването с азот, азотов оксид и заобщо елементи, които замърсяват и въздействат върху здравето. Ето вижте с червено с замърсяването ПМ-10 в Ломбардия. Това е 2016 година. В следващите години още не са излезли датите, но положението никак не се е променило. Ето вижте тук азотовия диоксид. Също много притеснително положението. И тук всъщност ви показвам една таблица, която идва от доклада на дружеството, което иска да изгради този мол. Това е една таблица, е, която показва увеличението на трафика и по-специално NOx, CO2 и PM10 и както и PM2,5. Те са най-пряко свързани с трафика, тези замърсители и тези, които са и най-зловредни за нашето здраве. След това замърсяването и въздействието вежду върху здравето. Не казваме ние, че се отразява зле това върху човешкото здраве. Има много проучвания, които показват, че замърсяването с фини прахови частици а, води до за, а, до различни проблеми с белите дробове, възпаления. Имаме и данни от агенцията, Европейската агенция за околната среда, която показва какво се случва при нас, особено в тази зона. 3,5 милиона жители, които са европейци, които живеят в а, зони, които са много замърсени. 3,7 милиона са хората, които живеят в равнината Падания. Ето това е контекста, за който говорим. Без да говорим за други проекти, които ви показваме и които са записани в тези петиции, свързани в инфраструктура. Защото истинския пред проблем, господин председател, господа комисари, не е проекта, а това, че има много такива проекти и всички тези инфраструктурни проекти, които в момента се изграждат на тази територия. Огромно увеличение. Чухте го в Арези 100%. Ние сме 20% увеличение на замърсяването, но събрани всички заедно с целите, които сме си заложили за намаляване на замърсяването, тук всъщност показваме, че замърсяването се увеличава и то значително преминавам към почвата, защото ще видите при нас особено, а може би да погледнем тук. Ето вижте, това е зоната. Зоната е земеделска. На ниво градско планиране – тя вече има промяна в земеползването и е търговска помощ, но има огромна разлика между това, което казват пла... онези, които планират развитие на градовете и това. Ето вижте, какво търговско или промишлено има в тази зона. Виждате, че е земеделска тази земя. Това е зелена земя, която може да компенсира това замърсяване, което има при нас и да се избегнат проблеми в а, водите, под повърхността, над повърхността, защото проникването в почвата дава възможност за рециклиране на замърсяването, дори на водно ниво. Говорим за зелена зона от 138 000 квадратни метра, 40 квадрата. Извинете, 14 квадрата. Ето вижте, точно до тази зона съществува индустриална зона, която е изоставена. Точно до, точно до нея има изоставена зона. Това са различни обаче общини. Е, това е проблема. И ние сме тук, защото късогледството при нас прави така, че всеки си мисли само за неговата територия. Но трябва да има някой в комисията, който да има малко по-широк поглед, който да каже, че ако трябва да има само, ако искаме намаляване на циментификацията, а, трябва да запазим такива зони. Европейската комисия го казва през 11-та година – казваме точно това, което казва и Европейската комисия или го е казала преди 8 години. Това искаме. Не искаме друго. Ето ви един слайд, който ви показва процента на урбанизацията, като върви в посока намаляване, дори свеждане до нула, ползването на почвите. Имаме близо 60% индекс на урбанизацията или застрояването. Също се отнася и за замърсяването. Ако погледнем плановете на регионалното правителство или регионалното управление, които би трябвало да ни покажат какво ще се случи с нашите общини, та там пише, че вътре в тези програмни документи – del consumo di suolo del 61,5% застрояване на земята. И въпросът е Вървим ли в посоката, която е задала Европейската комисия през 11-та година, или вървим в посока, която е напълно различна? Еко, non so се qui c'è un video, non so Има едно видео, не знам дали ще тръгне. Ето го. Това е едно малко видео, което направихме, за да видите за каква площ говорим. 14 хектора. Виждате там в дъното, ето там е, е запуснатата индустриална зона. 100 метра близо е разликата, е разстоянието. Искането е ясно. Искаме да се спре този строеж. Нямаме други искания защото това върви в обратна посока на Европейската комисия. Дори региона Ломбардия ни казва от години, е, говори за намаляване на потребяването, намаляване на замърсяването, неща, които са свързани с трафика. Благодаря ви. Извинявам се, че говорих малко повече, отколкото ми бяхте отделили. Благодаря. И аз благодаря. За 5 минути господин Синези. Buongiorno. Buongiorno. Ной а Cinisello. Ние в Ченизерло Басимо сме в ситуация, в която сега започва работата. Става дума за строеж на мол, който първата му част бе затворена, тъй като нямаше клиенти. но развитието е такова в квадратни метри, каквото и при колегите, които говориха преди мен и които се срочиха върху два много важни аспекта. Аз лично искам да подчертая темата транспорт. Този център е от всички страни четири големи а, магистрали. Има СС-36, А-52, А-4, Вие Волтелина. Той е между тези четири магистрали. Този регион ежедневно е изключен изключително важен за транспорта. Само по 36 път СС-36, който свързва Милано с Алеко, има 360 000 автомобила на ден, които преминават. Ето тук ви показваме какво се случва. Вижда се много добре според мен не успявам обаче да го сменя. Ще успея. Та вижда се добре, че над 3000 пък само по малките улици преминават на ден и зоната е вече наистина критична. Ето това е положението с съществуващите молове, които работят в зоната Чинизело Басо, Сесто Сан Джовани, където има 260 000 квадратни метра планирани за застрояване. Имаме болници, там университетски болници, които са много важни. Та в тази зона са предвидени 1 милион лица на ден, да, които извършват транзит. И накрая дори и метрото трябва да стигне до там. Има забавене с 5 години, но ще дойде пък малко по-рано, все пак. Те 600 хиляди коли, които ще дойдат, няма да имат паркинг. Това е положението. По-общ поглед всъщност ви показвам в нашия, на нашия регион и се вижда съвсем ясно, че 36, ss 36 която свързва с а, а, друг път, може да бъде облегчена, ако съседните улици бъдат доразвити. Но проблемът е, че не успяват да тръгнат проектите. Помислете, че Ченизело Басимо вече 10 години е обект на проекти. И, например, СС-35, този път, тази магистрала, ако се подсили, ще може да се избегне преминаването през Ченизело Басимо – СС-36 пък, там направихме някои питания. Там при нея трябва да има подлез, който да се направи, който обаче няма да получи зелена светлина. В този момент има един бърз динамичен път и така ще се работи и по другите. И накрая в резюме. Автомобилите ще ни довършат. Направи се една симулация от университета в Милано. И там се показва съвсем ясно, че 7-9% от автомобилите няма да успеят да стигнат до пътя си, до, до никъде, а ще останат блокирани. 6000 пътници на час ще има, които ще пристигат с метрото М1. Предвидено е също още една линия на метрото. 2030 година ще бъде построена тя. Поради тази причина искаме от Европейския съюз четири неща искаме. На първо място Европейския съюз да поиска от ТАР да обърне внимание на нашите заявления, те са три до сега, никой не ни е отговорил. Вече се достига до критична зона, що се отнася до блокирането на работата. Вече са започнали да вдигат пръста и ще стане изключително критично, тъй като 157 камиона са предвидени – които имат ремаркета, които трябва да дигат земята и да пренасят земята. Искаме да поканите министъра на транспорта на Италия да задължи онези, които се занимават с пътищата, класифицирани като А нас, да излезе с план Б, за да не се блокира трафика, който в крайна сметка ще бъде факт. Освен това, Що се отнася до здравето, дошъл е момента да се направи епидемиологическо изследване в този район. Трябва да знаем, трябва да разберем кой умира, кога умира и защо умира. Ако искаме ефективно и ефикасно да стигнем до решение на проблема. I centri commerciali oramai sono, sono una realtà, eh, sono in sostituzione delle fabbriche Благодаря. Извинявам се, че прескочих отделеното ми време. Е, Сега господин Гаспари има думата от името на комисията. Моля, представете вашата позиция. Grazie, signor Presidente. Come è stato ricordato dall'onorevole Еви. Както каза госпожа Еви, положението в равнината Падания ни е познати. Има две предварителни дела за нарушение. Едно, което вече е пред съда, в което Италия току-що изложи своите контраргументи. Става дума с замърсяване ПМ-10 – или както бе показано от картата, която бе показана, равнината Падания всъщност е една от най-замърсените зони в Европейския съюз, що се отнася до преждевременни а, смърти, които се дължат на ПМ-10. Италия е на първо място най-големия брой смъртни случаи, които идват от фини прахови частици 60 000 годишно на месеца, на месец, ако понем, са 5000 на месец. Така че много добре сме запознати. Сега. Това си е клане. Аз бих казал, че е клане това. Има и други дела и каузи, които са толкова много, че да се занимаваме на европейско ниво с всеки отделен проект, като тези, които бяха показани, е много трудно. Трябва да ги сложим в контекст. А какъв е контекста? Контекста е на един регион, който вече е много урбанизиран, с непоносими нива на замърсяване. Съдът ще излезе с решение и той ще реши дали ние сме прави, като казваме, че плановете в Ломбардия, в Венето, Пьемонте и други са неадекватни, имайки предвид колко сериозно положението. Това съдът ще го каже. Но ако съдът потвърди, че плана за качество на въздуха, съкратено ПРИЯ, е неадекватен, то тогава и проекти като тези ще бъдат преразгледани. Защото всичките източници на ПМ-10 са много, не е само един. ПМ-10 в тази равнина съществуват, защото тя има особени характеристики. Ако ми позволите, господин председател, сравнението, се едно да си пошач в една стая, в която няма прозорци или прозорците са затворени. други географски зони разпространението е, на тези частици се спомага от вятър и така нататък. Ломбардия не е на морето, няма вятър и наистина е, там е все едно да пушиш затворена стая нон-стоп. Този мол който в други зони може да бъде окей, okay, имайки предвид цялостното положение, в една сграна, стая с затворени прозорци, се превръща а, в един допълнителен пушач. А, на европейско ниво нямаме европейски изисквания за застрояването. Това е една обща политика, нужни са задължителни актово за застрояването или това, че нещо съседно може да се приеме като територия, може да кажем, че нищо не може да правим, нямаме правно основание. Нужен е задължителен акт, за да имаме правомощия. За това незабавно отбелязвам за едно нарушение на директива, която бе показана в случая с Арезе. В случая с Арезе преместена е а, елемента, който а, мери въздуха, което нарушава пето приложение. И мога да цитирам. Докато ви слушах, а, си го проверих. Та там пише, че Трябва да се запазят местата за измерване там, където има замърсяване последните 3 години. Не може да се местят, ако е имало надвишаване в предишните 3 години. В случая с Арезе имаме евентуално нарушение. Отбелязваме си го, защото това е нов елемент и мисля, че може да направим нещо. По другите аспекти, както подписах, проблемът е от общ характер. В а, тази равнина има огромно замърсяване с НОКС, с а, ПМ10. Занимаваме се в рамките на двете процедури за нарушение, които споменах и така ще продължим да следим какво се случва, защото не може всеки отделен мол да бъде изпратен на съд. Благодаря. Благодаря за ясната позиция. А сега нашите колеги. Благодаря. На първо място искам да благодаря на онези, които са подписали тази петиция. Положението е много тревожно в Милано, област Милано и северно, северната зона на Милано. Те се съсредоточават върху нещо, което чисто и просто увеличава атмосферното замърсяване, циментификацията и а, застрояването. Радвам се, че Европейската комисия отговори така, защото като че ли някак си дават глътка въздух на хората. Аз тук последните години постоянно говоря за това. Темата за качеството на въздуха в Италия, в Ломбардия е структурен проблем. Поради регионалното управление от такъв тип, нещата се влушават. Това, което ни показаха данните и което казва Европейската комисия, идват от Европейската агенция. И ние, за съжаление, сме на първо място поради преждевременни смъртни случаи заради замърсяване на въздуха. Както казаха и заявителите, има допълнително увеличаване на трафика, съответно повече заболявания, сърдечно-съдови, които ще продължат да се увеличават заради тези нови проекти по застрояване. преместването на този измерващ уред или измерваща станция е нещо много важно – Това е един допълнителен елемент. Нужно е да се извършва мониторинг. Не може да се местят тези устройства. Често се прави това от частни фирми, не може да си го позволява това такива, които са сложени в зелени райони. И се намираме в абсурдна ситуация, в която дори се маха цял такъв обект. Не може, това е немислимо и неприемливо. И накрая искам да кажа, че наскоро излязах с един въпрос към Европейската комисия за валидността на плана за качеството на въздуха в регион Ломбардия. Няма никакви конкретни мерки там, за да се борят те за по-чист въздух. На европейско ниво се опитваме да правим повече. Миналата седмица в пленарната зала обсъдихме тази важна тема. Европейския съюз Европа, която защитава чист въздух за всички. това трябва да е насоката за всички ни. Необходимо е да има трансформация на всички сектори, които замърсяват и по-специално транспорта по пътищата. В този момент той ни вълнува най-много, особено в градските зони. И по тази причина такива проекти а, оказват огромно отрицателно въздействие този случай виждам отговорност, която намирам у региона Ломбардия. Късогледо са подходили, не спират такива проекти, а напротив дават им зелена светлина. И искам да кажа нещо и за Европейската комисия. Вчера имаше изслушване с комисар Биенковска – за последващите действия след Дизелгейт. Огромния скандал. Това е един скандал, който и днес не е приключил, защото има милиони, милиони МПС, които са по европейските улици, които замърсяват много повече, отколкото е декларирано. Има и мерки за това, но те не са достатъчно конкретни и решителни. Две неща трябва да кажа. Единия критерий дойде от сметната палата. Той е свързан с отвояването на емисиите на НОКС, което е недопустимо. И от друга страна, решението на съда, който прие искането на Мадрид и Париж, които поискаха от съда помощ за въвеждането на фактор за спазване, който ще пречи да се пускат коли, които са много по-замърсяващи, отколкото пише в базовия акт на европейското законодателство. И в заключение, отговорността тук е обща, но по-специално в този момент аз мятам, че регион Ломбардия е този, който трябва да направи повече и да блокира такива елементи. Надявам се тези а, петиции да останат отворени и защо, заради тези нарушения, а, а, дела на комисията, които не са приключили. Надявам се да изпратите петициите на региона Ломбардия. Надявам се да ги изпратите на самия град Милано и на общините, които се интересуват от, са проявили интерес от застрояването на тези молове. Арезо, Белате и Чинезе Лобасимо. Тези петиции трябва да бъдат изпратени според мене и на Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда, тъй като те трябва да се занимават с тези теми, по-специално с диалозите за чистия въздух, които вече върват в равнината падания. Трябва да ги насърчим още повече. Благодаря на заявителите и на комисията. Благодаря. Някой друг колега да иска думата? Не, добре. Тогава мисля, че ситуацията е много ясна. Ние ще продължим да поддържаме тези три петиции отворени. Подкрепяме дейностите на Европейската комисия и ще изчакаме резултата на процедурата по несъответствие. Госпожо Еви, ние ще изпратим наистина писма до италианските власти, местните власти в Италия и министър, министъра на здравеопазването в Италия. Така че това приемливо ли е като решение за вас? Добре, благодаря. Ние ще продължим нашия диалог. Когато получим нова информация от пилота от комисията или от италианските власти. Благодаря ви. Извинявайте, господин председател, може ли пе, е, вносителите на петициите да кажат още нещо в заключение? Искате ли? Да, ако обичате, бъдете кратки. Исках просто да кажа, Нещо съвсем накратко. Не чух представители на комисията каза, че става дума за клане, драматично клане. ние не използваме тази този термин, но наистина става дума за много-много сериозна катастрофа която заплашва, заплашва човешкото здраве. Искам въпреки това да кажа, че има малко съмнение по отношение на изявлението на комисията. Каква, какъв е евентуалният резултат от процедурата по несъответствие? Колко дълго ще трае а, тази процедура? Всеки месец има хиляди хора, които умират. Всеки месец умират хора. Така че първият Първото ни съмнение и опасение за времевия хоризонт. Доколкото зная, процедурата започна преди няколко години. Може би може да ни кажете колко време ще трябва тази наказателна процедура и какви се очаква, очаква, очаква от, резултатите, които очакваме. Има кампания, която се предвижда добре, но ние чухме, че не само измервателни станции са затваряни, но а, това се отнася и до една голяма, за, за една голяма област. Измервателната станция в една голяма област е премахната. тук процедурата трябва да се подобри и е, трябва решение да се намери, защото хората наистина умират. За мен е огромно опасение, че няма истински е, решения, които се предлагат от комисията, няма инструмент за намеса. Фактът е, че провинциите винаги предпочитат економическите предимства е, да заложат на тях, а не на човешкото здраве. Така че тук ние наистина разчитаме на европейска намеса, защото катастрофата и щетите са големи. Реакция на комисията. Благодаря, господин председател. Сега за времевия хоризонт аз ще отговоря на италиански. Вие сте абсолютно прав, когато казвате, че процедурата за е, твърдите частици ПМ10 ще трае много дълго време. Е, крайният срок за измерване изтече. Може да чакаме решение до края на годината. И на второ място Италия винаги е била осъждана за това, че надвишава стойностите за ПМ10. Е, вчера комисията осъвремени начина на изчисляване на замърсяването. Въпросът е обаче, че трябва наистина размера на щетите да се идентифицира. Въпросът е също така, че и мерките, които са предприяти до момента са неадекватни. Проблема бе идентифициран още преди 10 години и това е нещо, което ние подчертаваме в доклада си. Председателите, естествено, ще продължим да говорим по, по тази тема и в бъдеще. Благодаря ви. А сега последната петиция за днешната сесия, за днешното ни заседание е рискови финансови инструменти, предлагани от банките в Испания. Повече от 20 петиции са предложени на нашето внимание. Сред нас са носителите на петиции, петицията Хосе Родригес и Ксесус Доминигес. Така ли? Вие сте сред нас. Добре. Господин Родригес, имате 5 минути да изложите вашия казус. Buenos días a todos. Добър ден на всички. Преди 7 години, през 2012 година, внесахме жалба за злоупотреби от страна на банките. Имаше и досие към жалбата, в което бе доказано, че става дума за измамна система не само за тази банка, а че 52 от 57-те банки в моята страна прилагат тази измамна схема. След това се бе изпратено съобщение на членовете с 22 жалби, с едно резюме за, за всяка една жалба. На страница 8 се споменава регламента на комисията и се казва, че а, прозрачност, а, проследяемост, а, е, са а, част от разборедбите на ДПФИ. И трябва, когато се вземат решения, да се вземете предвид положението на клиента, неговите интереси. След, след, след това също така се упоменават регламентите, в които са изложени правата на клиентите и начина по който се транспонират тези директиви в националното законодателство. Казва се също така, че комисията трябва да бди, защото правителствата да транспонират коректно и да е, изпълняват е, разпоредбите на директивите на Европейски е, съюз. Когато нормите не се прилагат, когато повече от половин милион граждани са били жертви на транспонирането на разпоредбите, то тогава трябва да има намеса казват, че се вземат мерки за защи, защита на граждани. И новите мерки, които са за защита на е, хората, които не са включени в схемата за гарантиране на депозитите. Тоест, има объркване между две понятия. Е, инвеститор и е, обикновен гражданин, който е спестил малко пари. На мене ми казаха, че когато че правя един депозит и мога да изтегла парите си обратно в рамките на 24 часа. Всъщност бяха из, излъгани 500 хиляди души. Ние искаме да, да не се прилага си системата, която бе приложена от е, испанското правителство. Тоест, тази дълг да бъде разпрен, разпренен на си, през всички. През, дехе, през 2011 е, година правителството изпрати документ на комисията, в която беше, бях, всички бяха описани като инвеститори. Не е точно така. Всъщност инвеститорите бяха много малко, а другите бяха обикновени клиенти и граждани. Днес, 7 години по-късно, все още не сме решили проблема. Мерси. Имаше повече от 200 хиляди е, решения за е, арбитраж и абсолютно всички е, решения, арбитражни решения бяха в полза на жалбоподавателите. А вие казвате, че не може да се говори тук за а, е, транспониране, тъй като това е когато, тъй като това е, е в правомощията на испанската съдебна система. Да, може би, обаче въпросът е нещата да не, въпроса да, и да не се повтаря, защото същото ще стане с ипотеките, с пенсиите. Искаме да бъдат защитени а, гражданите, работещите. Ние ни, ни идваме ние не идваме тук с една жалба и 7 години по-късно нещата да не са решени и нещата да бъдат по същия начин. Става дума за банки и спестовни каси. Спестовни каси, които бяха заявени в фалит, бяха повикани външни аудитни фирми, е, хиляди евро бяха платени за извършване на е, оценка и отчет и на, на отчет и след това следващата година се оказа, че тези, тези каси, тези банки отново имат а, е, печалби. А, а, галицийските власти дължат 500 милиона. Но трябва да видим къд, къд, къд, къде, къд, къд, къде, са, къд, къде са тези пари. Дали те не са всъщност отишли в, в поддръжка на политическите партии и затова полит, политическите партии не предприемат а, действия. А има 500 000 граждани, които са засегнати. Така че искаме е, решение, искаме е, отговор, искаме да, искаме да се намерят е, начини и мерки, защото това да не се повтори вече. Благодаря, господин Домингес има думата за 5 минути. Искам да благодаря на комисията за това, че остава отворени тези жалби и а, до, предоставяме допълнителна информация, включително и от пресата, за да може да се избегнат за бъдещи а, подобни подвеждащи действия от страна на а, испанските банки. А, но те, практиките, злопотребите на банките нямаше да бъдат възможни без да бъдат подкрепени или без съгласието на администрациите. На гражданите се подаваше недостатъчна информация. По време на кризите Банката на Испания и другите администрации първо а, дадаха възможност а, средства да бъдат изнесени в данъчни райове и, и същевременно създадаха механизми за рекапитализиране на банките. И през юли 2012 години а, бе взето решение. Така че ние можехме в Галиция само да се е, мобилизираме и да бъдем неотстъп, неотстъпчеви в, послед, в, послед, в последствие бе създадена система за арбитраж, за връщане на една част от е, загубените средства. Тези арбитражни механизми бяха създадени и под, от банките, и под контрол на, на банките, а в. Е, последица, част от решенията бяха анулирани. През 2017 година правителството на Рахой поиска от галицийското правителство да промени своето законодателство, за да бъдат възвърнати сред средствата на гражданите, както това стана в Италия. Европейската комисия а, признава, а, че в Испания бе приложен регим, режим такъв какъвто не бе приложен в никаква друга държава членка. Испан, Испанската банка загуби 600 милиона. Същевременно обаче а, има все още печалби. Никой обаче до сега не е бил осъден за тези измами. Също така няма и потърсена отговорност на администрациите и а тези, които случайно са в затвора, са там, защото са извършили и други измами. А, как, какво, какво стана и с комисията за разследване на галицийското правителство. т.е. работната група бе парализирана в своята дейност от а, правителството. През декември 2013 година и от тогава от приватизацията на Галицийската банка по над 2 милиарда са е, са печалби на банките. Също, но обаче това доведе до на администрациите и на обикновените е, граждани, които също, същевременно привати, бяха приватизирани печалбите, които бяха раздадени на е, акционерите. И в, в, в, после, в послед, последствие бяха абс, бе, е, приложена отново същата система, липса на информация, за е, подвеждаща информация, което доведе до е, хиляди хора, които загубиха ипотеките си, бяха е, из, извърш, изхвърлени от е, е, домовете си и така нататък. В, е, в, е, в Сантьяго беше изхвърлена една възрастна жена на 70 години, просто защото банката не е действала правомерно. В последствие в производство и решение на Европейският съд бе взето решение да бъдат върнати средства на а, испански граждани. Решение е блокирано в последствие от а, Испанския съд. От 2018 година а, а, договорите се смятат за нулеви. 70 000 семейства, въпреки е, решенията на съда все, все още е, не са били обещетени и междувременно никой, никакви санкции не са наложени на съответните власти. Е, повече от 1 милион ипотеки и договори са са включени в а, производство, което е заведено пред Европейския съд. Само ча, мала част от клиентите на банките обаче са достатъчно информирани, за да потърсят своите права. Бихме искали от страна на публичната администрация да бъдат защитени интересите на гражданите, да има санкции, да бъдат наложени глоби на съответните власти и да се направи проучване на броя и размера на ощетенията и ощетените. За това бихме искали нашите жалби да останат открити, петиции да останат открити, за да могат да бъдат взети в последствие мерки за прекратяване на тези спекулативни практики. И да се, да, се, да, се, да се потърси също така отговорност от бившия министър на финансите, защото който заяви, че това са правилата на пазара. Това не са правила, това е гражба. давам думата на Европейската комисия за отговор. Аз ще говоря на немски, Може би един уточняващ въпрос, защото първият носител говори за един доклад. Аз не познавам този доклад. Може би може да ми предоставите този доклад след заседанието. Както казахте, наистина, ние се основаваме на директивата за МИФИД. Това е всъщност директивата за финансовите пазари. Вие знаете, че още през 2004 година тази директива бе приета и смятахме още тогава, че укрепваме потребителите на финансови услуги. Защото тук става дума, в тази директива става дума за това, че когато се предла... предлагат услуги в финансовия сектор и, с... и, и става дума за ценни книжа, то е, тези услуги трябва да са прозрачни и честни. Всички информации, включително и информации, отправени към е, потенциални клиенти не трябва да са подвеждащи, трябва да са ясни, точни и прозрачни. Освен това, информацията трябва да е представена в разбираем вид, защото именно това беше целта на директивата потребителите да разбират какъв е вида на финансови инструмент и какви са рисковете, които вървят с този финансов инструмент. Това беше целта на законодателния акт от 2004 година. Но видяхме, че има нужда на, за подобряване на текста и тогава предложихме укрепване на защитата на потребителя. Това е, бе сторено с втората директива МИФИД, МИФИД 2. Тя беше постановена 2014 година и е в сила от 2018 година и януари. Така че може би тук не се покриват всички случаи. Във всички случаи обаче ние ще видим дали ситуацията в Испания се е подобрила след 2018 година. Тези нови разпоредби засягат също така и оценката на пригодност – Всъщност става дума за една декларация, която трябва да бъде давана на клиентите или на потребителите преди да се закупи един финансов инструмент. Тази декларация за пригодност трябва да обясни защо този финансов инструмент или инвестиционен инструмент е подходящ за клиента. Акцентът се поставя върху информацията за клиента. Защо именно този финансов инструмент му бива препоръчан? Също става дума и за това клиента да разбере какви са рисковете и начина на функциониране на инструмента. Освен това, банковият чиновник трябва да разбере какви са финансовите средства на клиента, какъв е, каква е готовността на клиента да поема рискове и така нататък. Това всичко е много точно регулирано в момента. Тази декларация също така обяснява и, както казах, защо се предлага този, точно този продукт на точно този клиент. Има и други нововъведения в MIFID 2, например има надзорното управлението, има и идентифициране на целите на продукта. Например, казва се, този продукт е подходящ за клиенти, с, които отговарят на тези и тези характеристики. Освен това, е, Говорим и за прозрачност при ценообразуването и разходите. И още един фактор, който не бе споменат. Имаме надзорния орган на европейско равнище и в регламента от 2010 година за този орган в този регламент се предвижда ЕСМА да се ангажира с повече с защитата на интересите на потребителите. Тоест, а, публикувана е директива от страна на ЕСМА за пригодността на финансовите инструменти и освен това е издала насоки за начина на разбиране на формулировките, които описват финансовите инструменти. Освен това, под егидата на ЕСМА се срещат национални експерти и компетентни органи, които споделят различни проблеми и казуси. И така, комисията не може да следи всеки отделен казус. Нашият, нашата задача е да видим дали европейското законодателство се прилага правилно в държавите членки. Но ние в същото време сме заложили всички, а, всички мерки за защита на потребителите. Благодаря. А сега Колегите ми имат думата. Моля, имате думата. Sí, muchas gracias, presidente, y sobre todo la, la... Председател, добре дошли на тримата жалбоподаватели, които продължават да се борят за една кауза, започнала през 2012 година. Нека не забравяме, че в Галиция, в цяла Испания хората излезаха за да протестират а, колективно, защото не става дума за един отделен случай или няколко случая, става дума за едно масово заблуждение, измасова измама хора, които имаха спестявания и които ги загубиха хора, които не бяха а, достатъчно информирани и в последствие не можа да се намери решение на техния проблеми. През 2012 година испанското правителство прие условията наложени от Еврогрупата и тогава бе казана че е, тези, е, тези инструменти и тези решения понякога доведаха до много големи загуби в е, последствие. Това, е, това са проблеми, които обсъждахме след това с съответните е, власти, с Европейската комисия и така нататък. Да, защото много често има, да, има законодателство, но няма контрол ретроактивно за това, което е било извършено преди е, влизането в сила на съответните закони. Мифи 2 е влезе в сила съвсем неодавно, а междувременно нещата не бяха достатъчно ясно. Както правилно казаха жалбоподавателите, не, не се прави достатъчно разгречение от една страна от, между инвеститори и обикновени граждани, които а, влагат своите спестявания под и на, на, тези, на тези граждани в, до този момент не се е правило нито тест за годност, нито за уместност, нито и давана необходимата информация. Ако направим сравнение между Испания и други страни, членки. През юни 2017 година имаше споразумение между Европейската комисия и банката Паска Дисиена за рекапитализация на банката по силата на европейските правила и за компенсиране на малките спестители, на, на, на обикновените граждани, клиенти. А, това обаче не, не, не, не бе направено в а, Испания. А, за, за, защото имаше съгласие между правителството на НП, на Партидо Популяр и в Галиция и банките. В а, случая и тъй като проблема не е решен и ние смятаме, че е необходимо допълнително да се напишат писма до испанското правителство и до галецийското правителство и бихме искали да се срещнеме с представители на Европейската комисия. Нашата политическа група ще ви предостави допълнителна информация и а, а, мисля, че трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на а, тези хора, които, много от които останаха просто на улицата. А, просто те трябва да разберат, че в един момент Европейския съюз е на техната страна. Роза. А, добре дошли на нашите жалбо подаватели. Ще искам да ви обясня какво е направило Испанското правителство и Галицийското правителство. А, сега, понеже в момента сме а, в така предизборна кампания, някои а, аргументи са наистина много а, идеологически наистина в Испания и в други държави на държавите членки бяха продадени хибридни и сложни финансови продукти на хора, които не разбираха от това и които станаха жертва на измаме. Има жалби, разбира се, не само от Галиция, от цяла Испания тези, тези продукти се продаваха между 2008 и 2011 година. А, как... Междувременно беше приета директива на Европейския съюз за надзор над тези операции, надзор, който не беше извършен между но нека не забравяме, че правителството на Марион Рахай дойде на власт през 2011 година и трябваше да извърши едно преобразуване на цялото законодателство, за да се избегнат точно тези е, проблеми. Нека, нека не забравяме, че е, колкото и да не се харесва това на госпожа Миранде, е, точно тогава правителството на Рахой въведе механизма за, ар... за арбитраж. Същевременно беше създадена и комисия за проследяване развитието на нещата и беше прието и нов е, закон, така че Две, е, двама от всеки, е, две трети от засегнатите успяха да си възстановят е, средствата изцяло. така че повечето казуси бяха решени. Да, имаше дебат тук в нашата комисия по петиция и дебат, който продължи в пленарна зала и през 2015 година е, в пленарна зала бе приета резолюция, която всъщност е, включва е, всички проведени дебати и включително и резултатите от МИФИТ 1 и МИФИТ 2. Там бе подчерт че бе подчертано, че в Испания разпоредбите на тази директива са много правилно транспонирани. За Галиция имаше малко повече проблеми в, в в началото се опитах да намерят някакво бързо решение а, с време бяха създадени образователни единици за информиране на лицата, които бяха ощетени. В Галиция, между другото, бяха създадени първите е, механизми за арбитраж и там две трети от ощетените е, получиха практически цялостно обещетение. Е, имаше хиляди производства, арбитражни производства на практика всеки ден. И и като, като, като, като цяло галицийското правителство направи практически всичко. Разбира се, винаги може, може да е имало нерешени случаи, но като цяло огромният огромния брой казуси намери своето решение. и в Ла Коруня, и в Виго. Наистина много малко казуси са останали нерешени. 71% от случаите са намерили решение. Това са все пак петиции от 2011 година. Много неща са направени междувременно, така че просто не искам а, това, тези, тези петиции и това движение да се използва за предизборни цели, а аз лично оставам на разположение на всеки един, който иска допъл... деп... допълнително а, решение. Благодаря. Е, хубав беше вашият апел, свързан с предизборната кампания, но боя се, че тя вече е започнала и използва тези случаи. Сега давам думата на двамата вносители. Моля, вместете се за по две минути. Господин Родригес. decirle a la comisión. Бех искал да кажа на комисията, че първият път, когато дойдох през 2013 година, мисля, че беше през април, донесах 6 кутии с документи, които предоставих на комисията, както и копие от колективния иск на 2000 души. между, между, между между, междувременно, разбира се, ни отговориха с Мифит, но Мифит не е, не, не, не, не, не, не е нещо, което да а, да, първия мифит не, не, не беше много добре а, а, в, в, в които нямаше много а, механизми за лична защита. Лично аз а, бях, станах жертва през 2010 година, години след като започна функционирането на а, МИФИТ. Имаше копия от, от, от, от всички а, брошури, които а, предоставяха банките по това време. Нек, нека не забравяме, че в тези брошури имаше графици, а, снимки и до 27 страници информация. Нек, нека някой ми обясни как се обяснява това на а, клиента и как може той да го разбере. После не казвайте, че става дума за добросъвестни. А, никой, не, никой да не ми казва, че, че тези хора са си вършили работа. На мен, на мене ми продадаха през 2010 година преференциални акции, които са били емитирани през 2005 година. Тоест, те са били преп, препродадени и това ще продължи. Виждате, че с ипотеките се случи практически същото, като че ли просто има една а, динамика. А, може би Испания ня, не, няма културата, която цари в скандинавските страни, защото ние а, защото когато някой си изпусне в Испания една стотинка, ние а, е, стъпваме отгоре, за да не може този, който е изпуснал да си я види и след това му я прибираме. Тук а, е, е, да, имало е 20, 30, 50, може би е, решения, е, които са били в полза на обещетеното. Тук казва представителката на НЕП, е, че, че нашата, нашите жалби се използват за предизборна кампания. Не, аз, аз искам да искам да, да, да, да изложа казусите на ощетените и а в, в случая всички, всички партии и социалистическата а, партия и а, Популяр, всички, дълж, всички, дъл, всички дължеха пари. А, ако а когато новият министър-председател се представи пред краля и той го попита какво става с пестовните каси в Галиция, той отговори просто не знам какво става. Така че отговарям на госпожата, която там. Само една година по-късно министъра на финансите даде възможност за, за сливане на а, спестовната каса с една банка. Няма банки, които да работят за гражданите. А, няма, доста, няма достатъчен надзор за какво в крайна сметка се правят отчети от всички банкови институции към Европейската централна банка и е, валутния фонд всеки 15 дена, ако никой не поглежда е, след това тези отчети и не може е, да установи дали е, има а, правилно функциониране или неправилно функциониране на банките. Нека да се анализира тази информация и тогава да говорим. Сега, емисиите на Галицийската спестовна каса и Кайша Нова са от 1988 година, 2003 година 2014, а най-големите, е, най-големите емисии бяха направени през 2009 година, т.е. при различни правителства. Става, става дума за търговия с преференциални дялове, акции в Галиция. Е, тези институциите, които ни ни а, измамиха са онези, които в последствие а, организираха арбитражните съдилища и те казаха на този да, на този не. Тоест, арбитражните механизми не работеха, не стъпваха на критерии, а се действаше по политически възгледи и в в, пос, в последствие по време на предизборната кампания беше казано, ако спечелиме изборите, ще върнем всички средства, всички пари загубени чрез продажба на преференциални дялове. Но разбира се, и това беше лъжа. Затова продължихме с мобилизиране, с демонстрации на улиците и с това получихме обещетение от 30%. Чак след, чак след, след, чак след след това трябваше да, да, да се бориме производство на производство, казус по казус. Така че това, което вие трябва да... Вие, вие, вие, вие ни казахте, че договорите трябва да бъдат анулирани. Но всичко това беше в миналото. В миналото беше и 90% от случаите по някакъв начин са били решени. Но нека не забравяме, че в, че в момента слив, слятите бянки в Галиция правят огромни печалби. Тоест, от от една страна на нас е, ни връщат е, капка по капка обещетенията, а банките имат е, възможност да продължат да правят огромни печалби. Нека не в доклада, който ви предоставям, са описани различните лоши практики, банкови практики, които продължават да бъдат практикувани. Все още има милиони хора застегнати за, за, за от, от липсата на информация или от подаване на а, неподходяща информация. Е, да, съществува и МИФИТ, е, там са записани, записана защитата на интересите на гражданите, но важно е как се прилагат е, тази директива и затова испанското правителство заслужава да му се дърпат ушите. Благодаря. Виждаме, че това е много сложен въпрос, който отдавна ни занимава. Позицията на парламента и на нашата комисия беше, мисля, доста положителна и а, бе използвана за решаване на поне част от проблема. Мисля, че полезни бяха и действията на комисията, но виждаме, че вносителите не са доволни с ситуацията и явно ще трябва и по-нататък да се работи по въпроса за получаване на повече компенсации. Имаме повече от 20 петиции. Някои носят повече от един подписа. Say on something on но искам да кажа нещо за две петиции. Две, двама от вносителите са оттеглили своят, своите петиции, защото те са били компенсирани Петицията 1761 и 228. За тях става дума. Ще затворим тези две петиции. И по отношение на всички останали петиции, ще ги оставим отворени и ще изпратим три писма. Две писма до е, галицийските власти и до централните власти. Аз мисля, аз предлагам да ги закрием, да ги затвориме, но тъй като няма кворум, координаторите ще вземат решението. Е, окей, okay. so we, we We, we... Добре, продължавам. Ще изпратим две писма. До властите на Испания и на Галисия. Не, няма, няма кворум за да решиме, само две сме. Вчера а, вчера беше, беше, беше казано по същия начин. Бяхме в същия формат, така че координаторите са тези, които трябва да вземат решение. Ние не можем да вземем решение в момента. Да, но Вие говорихте по този проблем отново през март. И не смятам, че това е добра идея един месец преди испанските избори. А, хубаво е сега да приключим с дискусията и да продължим след изборите, след испанските избори. Ако искате един по, о, по интенсивен диалог през март в комисията пети добре. Но мисля... Не, аз става, става, става, става дума за е, законово положение. Ние сме само трима тук. И обикновено така левицата винаги обича да прекарва решение, но в крайна сметка аз мисля, че така просто се използват тези жалби за политически цели и за това смятам, че трябва да се обърнем към координаторите да решат дали трябва да остане отворена или затворена тази петиция или тези петиции. Просто да се придържаме към правилата и към законността. Да, прави сте, няма кворум. Така е. Така че ще прекратим с вземането на решение в момента и ще помоля секретарията да да сложи тази петиция в дневния ред на координаторите. Ще се опитам да бъда много ясна, и но ще се опитам да кажа нещата и е, възпитано все още. Сега, това е една политическа комисия. Жалби те са внесени през 2012 година. Междувременно нищо не направихте. Нито вие, нито другите партии. И какво? Аз искате да, да, да, да се върнем към тези петиции през 2000, през март. Да тук не става дума за един-двама души. и слушайте хората, изслушайте ги, изпратете писмата. В крайна сметка това не, не струва нищо. Поискайте прави, от правителствата някакъв отговор. Ако съответните правителства ни е, отговорят положително, то тогава затворете петицията. Ако те са взели някакви добри, правилни мерки. Добре, в крайна сметка ние сме тук политици и ние сме тук за да защитим хората. Така че, е, госпожа Фера, Ферагут, е, моля ви малко е, повече уважение. Не знам защо като че ли правите фиксация върху моята персона, но а, нека да бъдем възпитани, нека да се изслучваме и да се уважаваме и тази жалба да остане от... Е, а чухте и двете позиции. Нямаме кворум. А... Аз трябва да реша, но трябва да уважим и правилата. И това, което казва Роза, е вярно. Трябва да помолим координаторите да вземат крайното решение през март. Е, this discussion for today. Thank you. Така че за днес приключваме дискусията по този въпрос. Благодаря. С това дневният ред за днес е изчерпан. Благодаря ви за сътрудничеството. Ще продължим с нашата работа през март. Довиждане.